Colleagues, good morning. Добро утро, уважаеми колеги. Готови ли сте? Обявявам началото на учредителното заседание. Трябва да изберем бюро. Това означава председател и заместник председатели по силата на правило 204. Знаете, че първо трябва да изберем председател. Проверихме, има кворум. Искам да попитам, искате ли да номинирате някого? Господин Далтън, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да предложа Вики Форд за председател на комисията в идните две години. Благодаря. Други номинации? Agree, Аз съм съгласна, но се налага да следвам процедурата. Съгласна ли е кандидатката да бъде номинирана? Да, казвате, съгласни ли сте да я изберем с овации? Сега може да пляскате. So uh, Вики е преизбрана за председател. Thank you very much. Много ви благодаря. Много от вас казаха, че желаят да ме подкрепят. Всъщност не вярвах, че това ще се случи, че ще получа такава подкрепа. Оказа се факт. Благодаря ви, ще продължа да работя усилено, за да говорим с един глас в интерес на потребителите, и в интерес на това да запазим търговията с стоки и услуги в целия Европейски съюз. Ако трябва да направя лично изказване, приемам този избор като знак, че двете страни в преговорите по Брексит ще останат приятелски настроени една към друга – Искам да кажа, че на карта са заложени много интереси. Нашата комисия е много важна. Пакета за услугите го чакаме вече много години. Много интересни неща се случват и в реформата на законодателството за потребителите. Ще има интересни посещения, пътувания, Надявам се, че хората, които след малко ще бъдат избрани за заместник-председатели, също ще положат всички усилия. Искам да благодаря лично на госпожа Гепхарт, която е член на нашата комисия и работи усилено. Искам да я поздравя ще ни липсвате в ИМКО, но пък ще защитавате нашите интереси. Преди да преминем към следващия избор, нека да поздравим и госпожа Гебхарт. Um, now, Предстои ни още една сесия на гласуване. Заедно ли да обявя всички вотове или подред ще караме? Значи подред. Номиниране на първи заместник председател. Анна Мария Кораца билте номинирана. Има ли други номинации? Няма. Можем ли... Всъщност, извинявам се, Анна Мария, приемаш ли Можем ли да приемем за първи заместник председател Анна Мария Кораца Билт с овации? Заповядай, Анна Мария, върни се на мястото си. Благодаря ви. Номиниран за втори заместник председател е колегата Дита Харанзова. Дита, приемаш ли? Има ли други номинации? Няма. Нека да Приемам нейната номинация и кандидатура чрез овации. Um, the... Номиниран за трети заместник-председател е колегата Катерин Штайлер. Съгласна ли се? Благодаря ти. Други номинации има ли? Няма други номинации. Значи Избираме те с овации. Колеги, преди да преминем към следващия вод, моля да ме разберете правилно. Започнах да работя в политиката, защото постоянно ни казваха, че в политиката няма достатъчно жени. В нашата комисия и мъжете и жените работят много, но мисля, че това е исторически момент. Вижте сега какво се случва и трябва да се замислим само за две секунди. Благодаря за това, че ни снимате, между другото. Um, Номиниран за четвърти заместник-председател е един колега, който трябва да е много смел. Той ще ни контролира по време на следващите две години. Никола Данте. Благодаря, госпожо председател. <clears throat> Поздравления за вас и за вашите колеги, за това, че бяхте преизбрани. Вчера след обед групата на социалистите имаше заседание и бях избран за координатор за тази група. Така че е, не е имало достатъчно време от вчера след обед е, до днес, е, за да се избере заместник председател, така че приемам за няколко дни тази номинация, докато групата избере друг кандидат. Така че целият екип всъщност избира мъже, но тук се избират жени. Поздравления и за вас. Съчувстваме ви, освен това. Разбирам, че много хора във вашата група работят изключително усилене, затова искам да им благодаря. Благодаря на всички вас. Благодаря ви за това, че сте съгласихте да бъдете четвърти заместник председател поне за тази седмица. Нямам нищо против да сме само жени. Трябва обаче да имаме равновесие. Затова Никола приема тази номинация. Има ли други кандидати? Нека тогава да го изберем чрез овация и ще видим какво ще стане в последствие. Първата част от заседанието приключи за следващите две години и половина можем да не се занимаваме с подобно гласуване. Евентуално. Nicola, you're going to come troppe donne. Um, right. Please may we adopt the agenda. Нека да приемем дневния ред. Нека да одобрим и календара на заседанията до 2017 година. Ще ви бъде изпратен той. Промени в дневния ред. Доклада относно резултата от тристранните диалози по отношение на оръжията и преносимостта на онлайн съдържание. Тези доклади ще чуете в рамките на точка 7. Точка 19 се отлага за 9 февруари, а точка 23 се отлага за 6 февруари. Ако няма коментари, Нека да приемам дневния ред. Заседанието се излъчва по интернет. Всички документи са налични чрез електронното приложение и e митинг. Искам да попитам дали колегите от персонала са обучени да използват този портал. Ако има някой от сътрудниците, който иска да научи малко повече за този интернет портал, може да се обърне към секретарията. Нашето писмо, нашия информационен бюлетин е на лице. Може да го прочетете. Ако искате, много хора извън парламента го четат, между другото. Опитваме се да сме политически неутрални и да даваме достатъчно информация. Имаме и протоколите. Ако няма възражения до края на заседанието, протоколите ще бъдат одобрени. И сега можем да преминем към актуална информация относно тристранните разговори и събития. Четвъртият тристранен диалог беше проведен на 5 декември в Страсбург. По време на това заседание са законодателите постигнаха първоначално споразумение по нерешените въпроси, включително е, медицинския преглед, Разпоредбите са същите, както тези прияти в комисията. Разпоредбите относно различните а, колекционери и дезактивирането. А, тук се взима предвид позицията на парламента. Комисията имаше резерви относно третирането на някои някои видове полуавтоматични оръжия. Парламента заяви, че не е готов да приеме нещо като критерии, свързани с наподобяването. Комисията и съвета много искаха да има ограничения относно капацитета по категория А7, но в крайна сметка стигнахме до споразумение и приехме текста, който беше прият на заседанието на Корепер на 20 декември. След това заседание аз като председател получих писмо от посланика в което се потвърждава, че съвета се е споразумял относно директивата за огнестрелните оръжия. Бях подготвила документ от 4 страници, където се обобщаваше нашата позиция. Този документ беше с много ясен текст. Става дума за правен текст все пак. И ще има публикуване от името на парламента на този текст като ам, прескомюнике. Има объркване сред а, обществеността а, относно някои части, свързани с зареждането. А, няма ограничение относно така наречените магазини – полуавтоматичните оръжия, които позволяват да се изстрелват редица изстрели без да има презареждане, ще бъдат позволени само ако магазина или друг тип устройство е вкаран в оръжието или част от него е вкарана в оръжието. Това беше позицията на Имко. Ние говорихме за 20 изстрела. Съвета искаше да има 20 за къси оръжия, 10 за дълги оръжия. Комисията пък искаше да има 10 за, за всички видове оръжия. Значи в крайна сметка имаме 20 за 10, 20 за, за късите оръжия и 10 за дългите оръжия. Отново казвам, става дума само за случаи, в които магазина или друг вид подобно устройство е вкарано в огнестрелното оръжие. Държавите членки искаха да позволят а, оръжия за тези, които се занимават с спортна стрелба. А, искаха да запазят оръжията за тези, които вече ги притежават и за някои други категории. Имаше искане на съвета в тази връзка и стигнахме до споразумение. Онези, които имат разрешително от категория Б и за които се установи, че имат магазини с голям капацитет, в крайна сметка тяхното разрешително ще бъде отнемано. Няма ограничения, обаче те могат да кандидатстват за ново разрешително, независимо от магазините, с които разполагат. Ограничението засяга само бъдещи покупки на магазини с голям капацитет. Отново казвам, че става дума за оръжия категория B плюс съответния магазин. Не става дума за дезактивирани оръжия. Е, и за хора, които вече разполагат с такива. Това беше промяна в позицията на парламента, но не беше ограничение само по себе си. Тоест, просто ще се отнеме разрешителното, но може да се продадат документи за ново разрешително. По отношение на дезактивираните огнестрелни оръжия, вероятно си спомняте, че първоначалното предложение на комисията беше всички дезактивирани оръжия да се разглеждат като активни оръжия. Ние сметнахме, че това е твърде много, особено за някои видове оръжия. Това беше червена линия за нас. Като част от компромиса беше договорено да няма нужда от разрешително за вече притежавано дезактивирано оръжие, но за нови случаи на дезактивация ще трябва да се придобие разрешително. Това са двата типа информация, които исках да ви дам. Изключително техническо е досието, виждате. Имах запитвания по тези въпроси. Отново казвам, ще има информация по въпроса и тя ще се появи в четвъртък. Ана Мария. Благодаря, Вики. Много добре работим с теб, с Дита, с Серчо, с Паскал и с останалите докладчици в Сянка по темата. И мисля, че сме постигнали добри резултати. Е, благодаря за добрите е, намерения, защото имаше доста голяма несигурност и емоции. И мисля, че като цяло успяхме да постигнем добри резултати и да засилим правилата на европейско равнище, защото това не е въпрос на вътрешния пазар, понеже оръжията преминават границите. Затова е необходимо да се запълнят някои пропуски в правните уредби. Твърде дълго време има правна несигурност и мисля, че сега вече намерихме добро равновесие между увеличаването на сигурността, без да се намаля, и намалява, ам, без да се намалява свободата на хората. Ам, има а, хора, занимаващи се с, с стрелба, а, има колекционери, а, има хора, които са от запаса. А, също така има оръжия, които се използват за отбрана. Всички тези въпроси трябва да се вземат предвид. Дита Шанцова. Благодаря, госпожа председател. Както беше казано и по-рано, нашата политическа група не може да приеме резултата от тристранните разговори. Както знаем, преговорите приключиха под политически натиск и в крайния вариант на текста има няколко разпоредби, които са проблематични и не могат да бъдат прилагани. Те ще осложнят живота на настоящите собственици на оръжия, както и на бъдещите. Също ще осложнят и работата на правоприлагащите органи в областта. За нас е, основната цел е да е, можем да се борим срещу тероризма. Опасявам се, че е, в настоящия си вид директивата не е най-добрият начин да постигнем това. Благодаря. Серджио Коферати. Благодаря. Аз също ти благодаря за цялата работа, която беше извършена. Благодаря и на колегите, и мъжете и жените, с които работихме усилено по тази тема. Всъщност внесохме изменения на много от решенията, предложени от комисията. Стремежът ни беше да внесем повече яснота, като изключим политическите резерви, които не ни оказаха някакво въздействие. Ние проявихме и търпение, и упоритост обхванахме комплексния характер на тази тема. Последната фаза на преговорите беше много сложна. Необясними за мен резерви бяха изразени. В крайна сметка обаче, тъй като говорим за оръжия, те предадоха своето, ако мога така да се изразя. И това е едно решение, което можем да споделим, по което, което можем да обсъждаме. Всъщност всичко ще зависи от подхода на гласата на държавите членки към този текст. Надявам се, че няма да има съпротива, няма да се, да се срещнем отново с тези трудности, които трябваше да преодолеем. Благодаря. Има ли други коментари? Благодаря за направените коментари. По-голямата част от текста на парламента беше запазен при гласуването на комисията. Способността държавите членки да издават е, разрешителни категория А за съществуващи собственици, за занимаващи се с спортна стрелба. Е, това е включено също деактивацията е, се е, подобрява. Ще има уведомяване за деактивация от тук нататък и в парламента не приемаме искането на комисията. Да се прилагат критерии, основани на подобие или на друг вид групиране на оръжия, на оръжията в определени групи по сродство. Ще разполагате с текста в четвъртък. Той ще бъде преведен и на френски. Ако искате да се преведе на други езици, ще видим какво можем да направим междувременно. Благодаря. Следващата точка е информация за преговорите за преносимостта през граница на услуги по интернет докладчикът ни е Марко Золо. Марко, искаш ли да ни дадеш малко информация? Си, грация, президента. Благодаря, госпожо председател. Е, по силата на член 54 нашата комисия проследи работата и на комисия Юри. Текста се доближава до гласувания в нашата комисия, така че можем да се считаме за удовлетворени. Списъкът на решенията в общия подход беше затворен, но в този списък беше изразено желание да се включи и контрол, проверка на IP адреса. Желанието да се засили ефективността беше отново изразено и на 8 декември се проведе първата тристранна среща с проучвателен характер, защото съветът не прояви желание да отстъпи от позициите си, Словашкото председателство, което беше в своя край, в края на мандата си, предпочете да остави тази тема на следващото малтийско председателство. По някои определения, като държавата на основно пребиваване, включването на нови технологии, и други въпроси. Комисията е, изяви е, нежелание да е, коментира нашето искане. Надяваме се, че няма да се стигне до дисбаланс между притежателите на правата и потребителите. Разговорите между институциите ще продължат. На 7 февруари е следващата тристранна среща. Any comments on this? Имате ли коментари? Благодаря ти, Марко. Следващата точка е разглеждане на измененията по предложението за регламент за следене на пазара за технически елементи на моторните превозни средства. Има компромисни изменения. Докладчикът е Дан Тилтън. Подадени са 1142 изменения и Дан ще обясни компромисите. You, like Благодаря, госпожо председател. С удоволствие ще се спра на всяко изменение, едно по едно, ако поискате това от мен. Но все пак, нека да благодаря първо на колегите за положения е, труд, както обяснихте, вече са подадени над хиляда изменени. Много важна е темата. До тук е, разговорите ни са много конструктивни. На моменти има някои е, различни позиции поради политически съображения. Това е естествено при подобни проекто за текстове. Първоначалната идея беше вече да сме гласували, обаче е, променихме нещата, взехме решение да е, продължим да работим, докато не стигнем до позиция, която е, е задоволяваща за всички. Потребителите искат да се поправят повредените елементи и на автомобилите им и на съответното право. И това трябва да направим в работата си в комисията. Всички политически групи се придвижиха значително е, от първоначалните си позиции, но имаме нужда от още малко време, за да се договорим за най-добрия начин да се придвижим напред и мисля, че ще можем да го направим възможно най-скоро. И така, Моето предложение е да отложим гласуването за следващото заседание на ИМКО от 9 февруари. Така ще спазим графика и ще насърчим Малтийското председателство, които ще се явят в нашата комисия по-късно, да положат и те своята част от усилията за напредване по темата. Мина известно време от първоначалното предложение на комисията. Така че е добре да приключим работата си сравнително бързо. И така, с докладчиците сянка ще имаме среща по-късно днес. Много е важно системата, която съществува днес, да бъде подсилена, тъй като тя има някои слабости, но същевременно е добре да се използват съществуващите системи, вместо да се създава чисто нова система. Има някои основни елементи при е, наблюдението на пазара и трябва то да се провежда по един ефективен начин, последователен начин навсякъде в Европа, като се има предвид, че имаме все пак ограничени ресурси. И ограничени ресурси трябва те да се използват възможно най- ефективно. Това е въпрос и на национална администрация. Държавите членки трябва да поемат своята отговорност в областта. Много от тях са готови да го направят, но в компромисите, които предлагаме, те вече стават задължени да го направят. И те ще трябва да а, поемат този ангажимент. Компромисите, по които работим, за да разрешим а, темата, са свързани с а, национални програми за наблюдение на пазара, но също така на европейско равнище. Държавите членки се задължават да провеждат адекватно наблюдение на пазара и да информират останалите за това какво къде се тества и изпитва, за да може в други държави членки да не се дублират същите изпитания. Говори се и за нивото на наблюдение на пазара, наблюдават се типове е, автомобили. В компромисите, които обсъждаме, приемаме ролята на комисията като допълваща тази на държавите членки комисията може да се намеси там, където установи, че има пропуски или където сметне, че има нужда от допълнително наблюдение на пазара или пък наблюдение в цяла Европа, което да подсили системата, нещо, което откликва на кризата с Volkswagen. Важна е тази практика, има определени изисквания. Минимална тежест ще бъде наложена на европейско равнище върху държавите членки и ресурсите ще бъдат а, заделени в държавите членки, т.е. по-близо до пазара. От друга страна, трябва да се занимаем и с въпроса за одобрение на типа преди навлизане на даден автомобил на пазара. Има до голяма степен разбирателство за това как се създава и наблюдава системата, необходимо е да се гарантира равнопоставеност на всички участници на пазара в цяла Европа. Ще се работи и с независими оценители, а пък обменът на информация следва да е такъв, че да позволи проблемите да се разрешат на възможно най-ранен етап. От други въпроси, например, предпазните клаузи, вече напредваме също така и по системата на санкциите. Трябва напълно ясно да се определят санкциите на европейско равнище, които да не се дублират с националните. Трябва първо националните административни процедури да бъдат проведени, но същевременно не е приемливо националните процедури да се използват, за да се избегнат санкции на европейско равнище по европейските процедури. Потребителите просто не могат да разберат как така е възможно Volkswagen вече да са глобени в Съединените щати, а в Европа да няма все още никакви последици за тях. И така, сигурен съм, че лека по лека ще постигнем до много е, добър крайен резултат, приемлив за всички е, или най-малкото за голямо мнозинство от политическите групи, да се подобри сегашната система, да не се запази статуквото, и приветствам е, коментарите и на докладчиците в Сянка и на останалите членове на комисията. Надявам се, че ще можем да работим положително и конструктивно за напред. Благодаря. Благодаря. Ем, на 9 февруари има много ем, неща в дневния ред, много интересни теми, много доклади, така че а, направете всичко възможно да се гласува или анблок, или да има компромисни изменения, за да може по-бързо да премине гласуването. И също ще е добре да се проведат някои, ня, някои от тези следобедни срещи. Благодаря, госпожа председател. Високо цения подхода на докладчика. Той се опита да направи всичко възможно, за да се включат всички компромиси. И мога да потвърдя, че има много въпроси, които а, трябва да намерят своето решение. Много от компромисите са подкрепени от НП. Основната ни цел е да се въведат еднакви правила навсякъде в единия пазар на Европейския съюз и да има функционираща система навсякъде в Европейския съюз, тъй като, както знаем, до сегашната система се провали. И така ще им, потребителите искат действителна промяна и ще се а, въведат оценки на действителните емисии, съвместно аудитиране, когато има евентуални доказателства, че може да има нарушение. Работата по темата се удължава вече два пъти, така че искрено се надявам, че на 9 февруари вече ще можем да гласуваме по нея. Не искаме тя да се отлага повече, искаме да се постигнат резултати. Целта е да се приключи работата успешно, затова ако има допълнителни искания за отлагане на гласуването, ние няма да го подкрепим. На февруари, на, на 9 февруари, целта ни ще бъде да сме готови с добре договорени компромисни изменения, да се работи конструктивно по всички въпроси и нюанси и е много важно да постигнем добър крайен резултат. Надявам се, че това ще стане. Благодаря. Кристал Шалдемос. Yes, uh, also thank you to Mr. Благодаря. Аз искам да благодаря на господин Далтън. Той е председател на преговорите. Те се водят в конструктивен дух, но са и доста сложни. Вероятно аз съм една от хората, които създават проблеми. Вярно е, че системата трябва да се промени. Има пълен провал по-настоящем. Това е ясно за повечето хора, които следят ситуацията. Държавите членки не са направили нищо по отношение на надзора на пазара. И ние се опитваме да намерим добри решения и компромиси. Опитваме се да видим как да създадем система, по силата на която наистина има надзор на пазара и някой контролира държавите членки. Вероятно знаете, че групата на социалистите иска да има агенция. Едва ли ще успеем. Няма мнозинство за на такова искане. Ние работим обаче за да се стигне до такива компромиси, че да има и повече надзор, и по-категоричен надзор. Искаме да има система, по силата на която комисията да контролира, че държавите членки правят онова, което трябва да правят. Естествено, това трябва да става по един ефективен начин, без твърде много бюрокрация. Опитваме се да намерим точния път напред. Не сме го намерили. Не сме, наистина. Мисля, че е добре, че решаваме сега да отложим гласуването. Нямам възражение спрямо гласуването на 9 февруари. Нека само да ви кажа, че едва ли съвета ще се договори преди май. Не казвам, че и ние трябва да отлагаме допълнително, но съвета не е готов и няма да е готов скоро. За това за мен е по-важно да направим нещата добре, вместо да прибързваме. Все още има надежда, че можем да намерим решение, но нека да не забравяме. Държавите членки са онези, които не успяват и ние трябва да създадем система по силата на която държавите членки вече няма да могат да избягат от своите задължения. Надявам се, че това ще стане. Благодаря за това, че полагате толкова усилия, за да намерим пресечни точки. Извинявам се, че ви създавам проблеми. Е, всъщност, е, да имаш позиция не означава, че създаваш проблеми. Така работим ние. Дита Харанзова. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Той се опитва да намери компромиси по това досие, което е изключително техническо. Никак не му е лесно и предстои още много работа. С тази оговорка трябва да заявя, че е добре да се демонстрира дух на компромиси. Ако това се случи, в крайна сметка ще имаме нормативен акт, който ще е полезен и ще отговаря на очакванията. Вече беше заявено, че нямаме напредък по основните въпроси. Европейското управление и по отношение на типовото одобрение и по отношение на надзора на пазара. Нашата група смята, че би трябвало комисията да получи нови правомощия във връзка с независимото тестване на превозни средства. Искаме обаче да има двустепенен подход. На първо място комисията трябва да може да задължава държавите членки да тестват, ако комисията сметне, че това е необходимо и едва тогава, ако комисията сметне, че нещо не е направено както трябва, то самата комисия може да тества превозните средства. Компромисите, които сега се предлагат, са обективни. Комисията има възможност по силата на тези компромиси да тества автомобилите. Има обаче само частично покритие на нашето искане за двустепенния подход. Член 10, форума за обмен на информация, той ще бъде укрепен допълнително. Искаме обаче да има нови правомощия, да има координация и планиране на партньорските проверки между държавите членки. Искаме да има създаване на онлайн база данни, която да улесни предоставянето на информация и по силата на която да се дава на широката общественост информация за конкретни съдебни дела, например, или казуси. Ние сме за разделянето на компетенциите по групи. Трябва да има форум по отношение на изпълнението, който да се занимава с типовото одобрение и отделен форум с правомощия за надзора на пазара. Така че тук подкрепяме. Докладчика мисля, че е много важно да се намерят пресечни точки между всички нас, за да може да се вземем и с други проблеми, като финансирането на системата. Действителното функциониращото наблюдение на пазара трябва наистина да е на лице, за да може гражданите да знаят, че автомобилите по пътищата са екологично чисти, безопасни и за да може да се върне доверието в автомобилната индустрия. Това е основната ни цел и мисля, че това трябва да бъде и основната ни стратегия. Ние от Алде очакваме с нетърпение бъдещето сътрудничество с докладчика и се надяваме, че ще можем да гласуваме след две седмици, както се планира. Благодаря, Денис Де Йонг. Благодаря ти, Вики. Сърдечни благодарности за докладчика. Е, той полага неимоверни усилия, за да намери пресечните точки между нас. Е, трудно вървят преговорите. Мисля, че подхода на докладчика обаче е добър и обещаващ. Искам да отговоря на наказаното от е, Кристел Шалдемозе и социалистите. Има няколко държави членки, защо да не кажем мнозинството, е, които са много скептични спрямо предложението. Можем да кажем, след като сме чули позицията на някои комисари и на комисията МВ, че и в комисията има едно схващане, че автомобилната индустрия не действа според подадените сигнали, не прави това, което се иска от нея. Мисля, че е лесно да се вземат е, правомощия от държавите членки и да се дадат на комисията. Много обаче, е, много хора обаче са скептично настроени относно даването на правомощия на комисията или на някакви агенции. Аз мога да ви разкажа за някои не много приятни случки и неща от е, комисията по бюджети, например. Двустепенният подход, за който говори АЛДЕ, е по-осъществим. Имаме нужда от гаранции за обективността. Комбинацията от партньорски проверки и контрол от страна на, на, на други органи е нещо, което можем да подкрепим. Има нещо, което е много важно за нас. Системата на тестването и услугите в тази връзка. връзка. Факта, че създаваме нещо като пазар за тестване, означава, че може да се търсят най-изгодните условия. Може и да се наложат различни такси. Тази седмица се появи доклад на Сметната палата в Холандия и той показва, че ЕЦ маркировката е проблематична. Има проблем с, с тестването. Тестването не гарантира изпълнението на необходимите изисквания, за да се постави маркировка ЕЦ. И затова, когато говорим за стандартизация, си заслужава да поговорим за това как действа системата на тестване, всички системи на, на тестване. Потребителите трябва да знаят, че продуктите отговарят на стандарти и тук нямам предвид само превозните средства, а всички продукти. Така че ние трябва да, да, да говорим за този проблем, трябва да говорим за това дали таксите могат да решат проблема. Аз подкрепям в крайна сметка и решението да се стремим към крайен срок 9 февруари. Благодаря, Денис. Съвсем ясно, Паскал Дюран. Благодаря много, Вики. Да, както повечето от колегите, нека и аз да започна с благодарности и поздравления за Даниел за извършената доста трудна работа от него. Не знам дали Кристел носи медала за противопоставяне на правите предложения, но така или иначе ние винаги сме отстоявали нашата позиция, която не е първоначалната позиция на докладчика – и всеки един от нас положи усилия, за да се доближим, да доближим позициите си. Присъединявам се към казаното, в общи линии съгласен съм с него. Не е чисто техническа тази тема. Тя е в голяма степен политическа, защото поставя въпроса с конфликта на интереси, е, закрилата на потребителите от една страна и защита на индустриалните интереси. И ни си ясно подчерта а, е, това. А, е, това преминава а, през а, становището на държавите. Това е ситуация де-факто, доста сложна ситуация, защото тук нещата опират и до индустриалните интереси, и до защитата на здравето, опазването на здравето на потребителите. Защо не сива или черна тази карта, така че нещата да вървят по-добре в бъдеще. Добре е, че се отлага за 9 февруари, но в края на февруари ще трябва да разгледаме доклада ЕМИС не можем да говорим е, само за миналото, когато работим по настоящето и бъдещето. Така че доклада ми ще е предвиден за 28 февруари. Е, той остро ще критикува практиката в миналото. Това е едно. На второ място, в интерес на тази комисия и Вики ти е, добре подчерта това приемайки отново тези функции. Основната ни задача е да защитаваме потребителите. И има две становища по тази тема от комисия МВИ от комисия ТРАН. Едното становище подчертава агенцията, която е, трябва да наблюдава този пазар, но нямаме мнозинство по този въпрос и по това решение. В други комисии има такова. Е, и както казах това на Даниел, сега повтарям отново, е, би било невероятно е, комисията която защитава потребителите да изостане а, спрямо другите комисии по този въпрос, който има пряко отношение към здравето на хората. И както и Кристел подчерта това, в нашата група също имахме трудности, а, приеха се някои компромиси, така че важно е Европа ефикасно да работи по тази тема. Трябва да се постигне компромис. Това е основният въпрос. Трябва да има независимо експертно мнение, което да има своята тежест в контекста на затрудненията, които срещаме и които имало в отделните държави така че трябва самостоятелно и ефикасно да действаме а, по този въпрос. Благодаря отново на Даниел, както и на координаторите за извършеното, но нека накрая резултата да е причина за гордост и да носим отговорност, реално решение, когато влезем в пленарна зала. Марко е, Благодаря, госпожо председател. Този въпрос е много важен за много хора, за гражданите, които дават много пари за такива автомобили, които повече замърсяват отколкото нещо друго. И позициите на отделните групи все още са доста раздалечени. Готови сме а, да работим за това а, и да постигнем а, стабил компромис текст, а, компромисно предложение в защита на потребителите и трябва да следваме червената нишка, която трябва да залегне в този текст. Има опасност да се прекъсне връзката с автомобилните производители в някои от държавите, им предвид Италия, където има сериозен конфликт между Фиат и Крайслер – и а, се защитават интересите на производителите в ущърп на тези на потребителите. И има данни за осъществени проверки. А, би а, трябвало а, съответната държава да потвърди тези данни, така че всички да могат да се запознаят с тях. И ако италианското правителство смята да подкрепя производителите, а да си затваря очите за други явления като Дизелгейт, ние, за да избегнем подобно поведение, трябва да настояваме за това трета страна да контролира този пазар. И комисията може да припомни предвидените санкции за автомобили, които не отговарят на изискванията. Има какво да се направи в тази посока. Благодаря ви. Мария Грапини. Мария Грапини. Вики, vreau să te felicit pentru realegere. Благодаря, Вики. Поздравления а, за твоето преизбиране. А, в комисия Тран а, има докладчика много уместно работи по компромисните предложения, отлично си сътрудничихме и с другите групи, така че в комисия Тран бяха изведени на преден план много важни елементи. А, всъщност Имко е водеща комисия, така че аз поздравявам и докладчика, и докладчиците в Сянка – но смятам, че становището на Тран също има своето значение. Обсъждахме и а, въпроса а, за а, свиване на бюрокрацията, намаляване на тежестта а, върху а, производителите. Трябва да се намери баланс между регулирането и предоставянето на възможност на всички страни да действат на пазара. Измененията на комисия Тран са в тази посока на показателите за приемане. Всъщност всички държави членки трябва да спазват едни и същи критерии. Трябва да е ясно също така кой ще осигури надзора. И във всички случаи трябва да се действа поетапно, не може всичко да се осъществи едновременно. И трябва да се разработят нови правомощия чрез следователския център и да видим какъв ще бъде надзорния орган След това трябва да се анализира доклада и от гледна точка на защитата на потребителите. Тук имам предвид емисиите, както и безопасността на пътя. Доста елементи бяха подчертани от комисия Тран, те могат да се използват тук и можем да постигнем компромис, така че доклада да има конкретен резултат Не ми се и иска да напредваме по доклада без да видим становището и на комисия МИС. Но така или иначе, този път следваха нещата, но отново подчертавам, трябва да се вземе предвид и работата, извършена от комисия ТРАН. По този доклад се работи дълго, в търсене на компромисни предложения. Имаше предложения от НП, ето от всички групи. Но най-важното е да се осигури практически надзор на пазара защото няма смисъл да разработваме нещо, да го приемаме на хартия, то да не намира никакво приложение на практика. Ако се сметне, че санкциите са прекалено а, ниски, а, това няма да, да даде решение. Благодаря. Информация за полските колеги. Поради технически проблеми, полски език може да слушате на канал 17. И накрая, но не и по значение, Андреас Шваб. Благодаря ти, Дита. Благодаря на всички новоизбрани или повторно избрани колеги. На немски. Äh, ähm, Няколко коментара към доклада. Нека да благодаря за това, че се придържаме към фактите. А положението не е леко. Например, в автомобилния сектор има много инженери, които не са зачитали съществуващото законодателство и трябва да им се потърси отговорност. Тук не става дума за целия отрасъл, естествено, или за целият подотрасъл на дизеловите автомобили. Става дума за конкретни хора. И трябва да се работи за всеки отделен случай. Много ме притесняват твърдения от типа държавите членки или Европейския съюз са виновни за всичко това. Не, винаги има възможност за измами. И ние трябва да сме бдителни. Имаме правна рамка, на която да се основем. Нека обаче да не стане така, че покрай сухото да изгори и мокрото. Е, нека да видим е, как да подобрим своите структури, как да ги адаптираме към днешния ден. Има три лоста за действие. Те винаги са били в центъра на нашето внимание – има един стремеж да се изолират националните органи от процеса на, на, на уточняване на, на проблема, на, на мащаба на проблема. А проблемите са в самите държави членки. Мисля, че решението на Даниел Долтън представлява е, един добър подход. Едва ли можем да решим всички проблеми, ако създадем агенция. Агенцията би имала своите проблеми и тя представлява проблем за повечето от държавите в съвета. В крайна сметка искаме да направим малка крачка напред, но полезна такава, а не да правим две големи крачки, които в крайна сметка ще се окажат абсолютно безполезни. Знаем и за затрудненията, които изпитват Даниел Долтън по отношение на случващото се в Великобритания. И ние имаме проблеми с случващото се в Германия. Нашите интереси и проблеми са сходни. Ние можем да подкрепим стратегията на господин Долтън, но трябва да се подчертая, че в целия Европейски съюз, включително и в Великобритания, има по-малки производители, по-големи производители и трябва да сме справедливи. А справедливост ще има само ако погледнем фактите отблизо и намерим решения, които да удовлетворяват всички или почти всички. Надявам се наистина, че на 9 февруари ще можем да, да гласуваме с необходимата доза политическа отговорност, за да има добър компромис, който да удовлетвори максимален брой хора. Благодаря. Няма други оратори, затова ще дам думата на Даниел Долтън. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички за коментарите вижда се конструктивния подход и добрата воля между всички докладчици в сянка за постигане на споразумение. Разбира се, това е технически въпрос. Не виждат се ясно и някои от политическите разлики. Няма да се спирам на подробностите, но по въпроса с агенцията – по агенцията се опитвахме да постигнем компромис, но е много трудно, защото има някои групи, които силно искат да има агенция, а други, които са силно противопоставени на тази идея. Така че е много трудно да се е, постигне компромис. Не може да има частична агенция. Това е една от трудностите. Друг въпрос. Коментарите от комисията по транспорта в настоящите компромиси сме включили много от техните предложения, но трябва да се има предвид, че се надяваме за в бъдеще те да вземат предвид по същия начин и нашите становища, защото се опасявам, че нашите становища не винаги са така добре прияти в тяхната комисия. Та или иначе, е, както научихме, има големи е, разлики по някои от въпросите, но мисля, че можем да намерим обща позиция въпреки това. И целта е да имаме силна подкрепа за крайния вариант на текста. Е, мисля, че не би било добре да навлизаме в преговори с съвета, защитавайки позиции, по които е имало голямо разделение при гласуването тук при нас. Едно предупреждение за сроковете. Ясно е, че трябва да се мине първо през пленарна зала, преди да се стигне до преговорите. Ако гласуваме през феврари, ще успеем да го направим, дори съветът да изготви своята позиция през май. Но все пак е добре да попитаме Малтийското председателство какъв им е графикът. Защото аз от тях е, по-рано бях е, разбрал за малко по-различен график. Може би нещата са се променили. Ще работим и днес след обед на заседанието на докладчиците в Сянка и се надявам, че можем да постигнем крайно е, добро решение. Е, много се радвам, че се придвижваме към позиция, по която може да има широко съгласие. Потребителите наистина не разбират защо Европа толкова се бави по темата, е, при положение, че вече има ясни резултати в други страни. Това е най-голямата покупка, която хората правят е, след покупката на жилище. Така че да, трябва да се обърне внимание на темата и е много важно за нашата комисия да покажем, че ние действаме в полза на потребителите, като също но вземаме предвид и съображенията на автомобилостроителната индустрия, защото там има изключително много работни места. Това е един от важните ни приоритети и благодаря на всички служители на секретарията, които работят много активно по темата и благодаря и на докладчика. Следващата точка – годишен доклад по управлението на, еди, на единния пазар в рамките на Европейското полугодие. Давам думата на докладчика Антони Лопес Историс Лайт. Благодаря, госпожо председател. Нека а, първо да ви поздравя за заслуженото ви преизбиране за председател на нашата парламентарна комисия. На 5 декември миналата година, както знаят моите колеги, Обсъждахме ем, измененията, подадени са 86 изменения по годишния доклад за управлението на единния пазар в рамките на Европейското полугодие на 2017 година. Имаме общ подход по много теми, договорихме компромисни изменения, те са 9 на брой общо и се надявам утре да получат подкрепата на мнозинството колеги. Крайният вариант на текста, надяваме се, ще засили единния пазар в рамките на европейското полугодие. Обръща се специално внимание на социалното измерение, засилването на социалния стъп на единния пазар и парламентът ще се обърне към комисията, за да получи информация за напредъка на държавите членки – по препоръките, предоставени страна по страна във връзка с единия пазар и по отношение на стоките и по отношение на услугите. Всичко това възоснова на годишната оценка на економическия растеж. Формулират се препоръки към държавите членки в края на този процес – и се надяваме, че ще засилим позицията на нашата парламентарна комисия и ще успеем да настоим да се подсили присъствието на единния пазар като основен стълб в европейското полугодие. Благодаря на всички, благодаря на колегите. Много се радвам, че те са готови да работят с нас по компромисните изменения. Um, има ли някой, който да се изкаже от името на Кистен? Катрин Штайлер. Благодаря, госпожо председател. Колеги, за съжаление, Кирстен Фествал нямаше как да е тук днес и ме помоли да прочета нейната позиция. Тя казва следното. Нека първо да благодаря на всички колеги, които подписаха моите изменения. Както знаете, много е важно да се включи стълб на единия пазар в европейското полугодие, който да има социално измерение и Докладчикът вече спомена колко е важно това. Искам да благодаря на докладчика за това, че включи нашите идеи в компромисните изменения. Основната цел на управлението на единия пазар трябва да е да се създадат условия за по-добър економически растеж, за повече и по-добри работни места и за по-висок стандарт на живот в Европейския съюз. Тя казва, според мен това е много добър доклад – тъй като по-доброто економическо възстановяване трябва да е от полза за всички, особено за по- уязвимите групи на обществото. Трябва да предприемем специални мерки за преодоляването на социалния дисбаланс, който води до заплаха за устойчивостта на единния пазар. Едно приобщаващо социално-економически развитие, развитие вземат предвид и социалното измерение и за това е необходимо да се инвестира в младите и в търсещите работа и да се гарантира равнопоставеност и справедливост. Благодаря много на докладчика. Благодаря. Едвард Сезак има думата. Шановни панство. Е... Благодаря, госпожа председател. Дами и господа, нека първо да благодаря на докладчика за положените усилия. Нека на, да благодаря и на докладчиците в Сянка, които са активни в работата си по този важен, макар и кратък доклад. Резултатът от а, съвместната ни дейност а, са 7, са 9 компромисни изменения, които успяват да обхванат повечето от подадените изменения, включително и някои от тези, които аз лично подадох. Съгласявам се, че европейското полугодие трябва да се използва в по-голяма степен за наблюдението на единния пазар. Но все пак нека да си припомним и как се развива единния пазар исторически. До тук той не се е развивал без механизми за надзор в крайна сметка. Затова европейското полугодие, според мен, трябва само да допълни тези механизми, а не да е, има за цел да става най-важният механизъм за наблюдение на пазара. Благодаря за съвместната работа. Благодаря, Едвард. Филис Хюсменова има думата. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за преизбирането ви. Бих искала да изразя своята благодарност към докладчика господин Лопес за изготвения доклад и за конструктивното отношение към засегнатите в него проблемни области. Удовлетворена съм, че измененията, които представихме, са намерили своето подходящо място в изготвените от докладчика компромисни изменения – този доклад допринася към дългогодишния призив на Европейския парламент за създаване на истински стълб на единия пазар в рамките на Европейския семестър, който следва да включва система за редовен мониторинг, идентифициране на бариерите за отделните държави в рамките на единия пазар и оценка на интеграцията на единия пазар и конкурентоспособността. Насочвам по-конкретно вниманието към компромисно изменение 2, което подчертава значението на разгръщането на реалния потенциал на единния пазар и изпраща ясен сигнал към комисията за необходимостта от допълнителни усилия, за да бъдат завършени всички измерения на единния пазар. Компромисно изменение 9 също съдържа важни послания към държавите членки, насочени към упростяване на националното законодателство, така че то да бъде по-разбираемо както за потребителите, така и за бизнеса, Независимо от постигнати от държавите членки прогрес, продължава да са налице редица съществени проблеми, които възпрепятстват по-нататъчното задълбочаване и интегриране на единния пазар. Завършвам, изразявайки подкрепата си за доклада и призовавам колегите си да подкрепят този доклад по време на утрешното гласуване с амбицията, която споделям с докладчика господин Лопес за постигане на задълбочен, по-ясен и по-справедлив единен пазар. Благодаря. Would anybody like to speak upon... Иска ли някой да се изкаже от името на останалите политически групи? Um, thank you. Um, would any other members like to... Искат ли други колеги да се изкажат? Добре, в такъв случай нека аз да направя коментар. Антонио, много се радвам на формулировката, която настоява на стълба на единния пазар в европейското полугодие. Това е нещо, което нашата комисия цели от много дълго време. Настояваме на това и съм сигурна, че под твоето ръководство това в крайна сметка ще се случи. Тоест няма да го включим само в доклада, а действително ще се случи на практика. Някои от механизмите, за правоприлагане, особено що се отнася до услугите, са е, разочароващи в някои области. Комисията предлага е, добри предложения, но съветът и, иска да отслаби действието им. Давам ти думата за заключителни коментари. Нека да благодаря за коментарите. Благодаря много на Филис Хюсменова и на Едвард за направените коментари и за изказаната подкрепа за гласуването утре. Благодаря ви много. Очакваме гласуването утре. Знам, че членовете на парламентарната комисия също ще предадат най-добри пожелания на Кирстин Вествал, която не се чувства добре, в момента получава медицинска помощ и се надяваме, че ще оздравя възможно най-бързо. Гласуването утре след това, в следващата точка. Достъпността. Мортен Локегор е докладчик. Подадени са много изменения. Мортен, заповядай. Благодаря, госпожо председател. Поздравления. за вашето преизбиране. Ам, нямам никакви възражения срещу женската доминация. Госпожа Пак беше отличен председател, например, на Комисията по култура и мисля, че трябва да продължим в този дух. Резултатите са добри. Сега по темата. Всъщност парламентът трябва да направи така, че лицата с увреждане да имат по-добър достъп до стоките и услугите на пазара. Тук се преследва двойна цел подобряване на условията на живот на лицата с увреждания, както и подобряване на различните е, елементи на европейското сътрудничество, вътрешния пазар. Да се намери успешен баланс и подобряване на достъпа до продукти и услуги, като не се намали товара за предприятията. необходимо е да се преодолеят законодателните препятствия, да не се създават нови такива. А, така че не сме склонни да приемем ново законодателство, което непрекъснато ще трябва да бъде подобрявано и изменено в бъдеще. А, значителни разминавания се установиха между държавите а, членки при осъществяване на тези мерки. А, това беше и повод за внесените от самия мен изменения. Целта е също така да се спази и Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания, на бременните Поради тази причина а, бяха ограничени някои от предложенията, направени от парламентаристите. Някои от измененията а, могат да бъдат насочени към бременните и възрастните лица. Er Мисля, че трябва да се зачитат инициативите, които вече са предвидени в някои отрасли, като например в транспортния сектор, директивата за аудиовизуалните и медийни услуги и така наречената EECC, инициативата за електронните комуникации. Госпожа Ферхайен и колегата Дизе участват в работния процес и съм сигурен, че ще ме подкрепят. Естествено, ще следя развитието на въпроса в двете комисии. Мисля, че ако има някои нерешени въпроси, е, ще ги обсъдим и ще дадем е, позицията на нашата комисия. Имам предложение за приспособяване на е, рамката, законодателната рамка имам предвид, много е важно продуктите да не са екологично нечисти, да нарушават принципите на защита на околната среда, от друга страна те трябва да са и достъпни. По отношение на малките микропредприятията, знаем, че те са гръбнака на нашия единен пазар и трябва да ги защитим. Трябва да се вземат предвид съответно най-малките предприятия предприятия. Не трябва да ги наказваме, това би било несъразмерно. За МСП искаме да намалим административната тежест, мисля, че всички са съгласни. Мисля, че трябва да създадем все повече и повече достъпни продукти в рамките на МСП. За какво точно да създаваме норми? Как точно да създаваме изисквания? Аз мисля, че не трябва да създаваме твърде технически изисквания, по-скоро трябва да имаме функционални описания на това, което искаме. Трябва да помагаме на хората с увреждания, трябва да им дадем възможност да живеят и да се придвижват свободно, да защитаваме тяхната свобода като, като цяло. В САЩ, например, има полезни инициативи в закона за достъпност и мисля, че можем да се вдъхновим от него. Сега няколко думи за моите политически приоритети. Аз имам личен опит от гледна точка на, на, на уврежданията и знам какво е да има твърде голяма тежест иновацията трябва да бъде водеща пътеводна светлина. Добре е да имаме функционални изисквания, а не твърде строги технически изисквания, да няма твърде голяма регулация, да няма твърде голяма бюрокрация. Принципа за по-добрата регулация трябва да се прилага във всички държави членки. Комисията, когато представи своя доклад по въпроса, каза, че държавите членки трябва да изпълняват изискванията. В заключение трябва да кажа, че комисията внесе своя доклад преди една година и аз мисля, че трябва да използваме времето както трябва. Трябва наистина да се опитаме да направим нещо значимо. Надявам се, че ще можем да сътрудничим по един добър начин и естествено съм готов да отговарям на вашите въпроси и коментари. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Нека да ви поздравя вас и вашия екип за е, при ви. Извинявам се. че няма как ем, да присъства тук депутата, ем, за когато работя, но аз е, ще представя е, неговата позиция. Е, смятам, че предложението е добра основа за по-нататъчна работа. Целта е да се постигне правна сигурност. Важно е този регламент – да се прилага само за нови продукти. Включени са много нови елементи. Подчертава се, че трябва да се вземат предвид правата на хората с увреждания в съответствие с съответната конвенция на ОНЕ. Също времено трябва да се вземат предвид техните права и в транспортния отрасъл, но без да има прекалено голяма административна тежест. Госпожа Ферхайн иска също така да направи коментар по аудиовизуалните услуги. Трябва да се намери решение, което да е приложимо в съответния отрасъл. Важно е да има свобода при предоставянето на аудиовизуални услуги. Това е доста специфичен отрасъл, така че тя призовава към следния подход – да има конкретни правила, които да са приложими в аудиовизуалната сфера. И за това тя работи с а, тази сфера за създаване на устройства, вземащи предвид потребностите на хората с увреждания по тези устройства трябва да се работи възможно най-последователно. Госпожа Ферхайна готова да работи по подробностите. Радва се, че има положително развитие, например в областта на електронните книги. Добре е да се намери по-балансиран подход. Има области, в които трябва да се положат повече усилия. Например, член 12 пропорционалната тежест, както и стандартизацията. Но, като цяло, имаме добра основа за по-нататъчна работа и госпожа Ферхайн очаква добро сътрудничество и от тук нататък. Благодаря. Благодаря. Олга Сеналова. Я се така припоих благопляни. Благодаря. Поздравления за вашето преизбиране. Благодаря на докладчика за доклада. Той е много добър. Всички сме съгласни, че е дошло времето да се приеме този закон за достъпността. Той трябва да се превърне в действителност. От дълго време работим. Предложението се основава на оценката на това, което може да се постигне реално на европейско ниво. Аз съм готова да разговарям относно някои въпроси, като например приложното поле. Не мисля, че е добре да разводняваме твърде много приложното поле. Добре е да включим, например, терминалите за плащане, както и някои други форми на инфраструктура. Не съм убедена, че трябва да се премахва универсалния дизайн, тъй като той е част от конвенцията на ООН. Има опити да се ограничи приложното поле тук само до хората, които имат проблеми с здравето. Мисля, че подобни инициативи трябва да се разпрострат към всички, не само към хората с увреждания, но и към а, възрастните. Същото въжи и за, за хората, които са с ограничени възможности за движение. Мисля, че трябва да разгледаме всеки отделен случай по-отделно тестовете за достъпност трябва да са целесъобразни, не би следвало да внасяме твърде строги изисквания, твърде голяма тежест с административен характер. По отношение на транспорта също трябва да поясним много ясно какво искаме. Позицията на докладчика относно МСП е положителна, приветстваме Нека обаче да не забравяме, че по силата на предложението на комисията могат да се правят а, изключения от тези изисквания. Не е добре да разводняваме текста допълнително. Принципа на по-добрата регулация не е насочен към това да се създават все повече и повече изключения. И накрая по отношение на приложението. докладчика предлага изискванията да се основават на съответните критерии. Никой не иска да пречи на иновациите, но мисля, че е от интерес за компаниите да има правна сигурност и да има общ подход, когато се определят критериите. Един стандартен подход за всички няма да е добър. Различните продукти и услуги са много специфични по своя характер – това исках да кажа и очаквам с нетърпение бъдещата ни работа в групата на докладчиците. Надявам се, че ще имаме възможност да говорим по всички тези въпроси допълнително. Анели Фан Босаут. Благодаря, Вики. Поздравление за твоето преизбиране на председателския пост. Сигурен съм, че ще положи всички усилия на холандски. Eh, wil ik eh, graag eh, de rapporteur bedanken. Искам и аз да благодаря на докладчика за всички усилия, които е положил. Когато прочетох първото предложение на комисията, доста се разтревожих. Относно приложното поле, най-вече реших, че ще се създадат проблеми за много различни лица. Предложението трябва да е полезно а, за всички, дори и за онези, които а, ще създават нови продукти и нови типове услуги. По силата на предложението могат да се създадат много проблеми за много различни категории лица. В последствие бяха внесени текстове, които поясняват малко първоначалното намерение. Има много различни полезни инициативи. Добре е да се поговори за това какво представлява точно функционален недък. Е, не е добре да има твърде голяма рез... Е, регулация. Естествено, правилата винаги трябва да могат да се прилагат и за нови видове оборудване, които се появяват на пазарите. Знам, че докладчика го осъзнава. Тук говоря най-вече за отрасъла на транспорта. Той е сериозно притеснен от предложението на комисията. Има ли достатъчно предложения, които да, да отчитат тревогите на транспортния сектор – много хора от отрасъла смятат, че ще трябва да направят всички автомати за билети, например, достъпни. Не е ли по-добре да има само една или две машини за билети, например, на съответното място, които да са пригодени за е, хора с увреждане? По отношение на транспортната инфраструктура, много е важно тя да се включи в текста може да има известни затруднения и в това отношение. Добре е да се гарантира, че всички пътуващи с увреждания имат пълен достъп до услугите, които се предлагат. С други думи, това, за което пледирам е да има отчитане на характерните особености на всеки отрасъл да, да мислим глобално, но да действаме локално. Всички продукти трябва ли да са достъпни за абсолютно всички? Да, важно е всички продукти да са достъпни, но от друга страна пък така може да се ограничи свободата на избор и свободата на предлагане – освен това ще се накърнят интересите на някои дружества, които произвеждат много специфични продукти за конкретен сегмент от обществото. Нека да видим освен това какво ще стане с цените. Не би трябвало цените да растат прекомерно. А що се отнася до отговорността на производителите, част от е, внесените предложения са полезни, но може да има известни проблеми. Например, защо в член 8.5 и в член 7.8 се приемат е, текстове, които е, засягат сигурността? Мисля, че част от мерките, които се предвиждат, малко се отклоняват от общата линия. Въобще има доста аспекти, които могат да се окажат много а, вредни за, за някои типове отрасли. Има един тип продукт, който определяме като FA, може би в неговото включване е излишно. По отношение на EC е маркировката и изискването за достъпност, мисля, че създаваме основи за необосновани очаквания у потребителите. Много е важно да, да изправим, съответно, да поправим положението. Очаквам с нетърпение бъдещата ни работа. До сега съм доволна от сътрудничеството. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? От името на Обрената левица, Зелените, Европа на нациите и свободите. Кой иска думата? Господин Шолтес. Благодаря. Поздравления за вашето преизбиране. Искам да благодаря на докладчика за това, че е подготвил толкова подробен доклад. Поздравявам го за здравия разум. Опитвате се да отчетете интересите на всички в обществото, искате да подобрите достъпността на стоките и услугите за различни категории хора. Важно е да се подобри функционирането на вътрешния пазар, да има по-достъпни продукти и услуги. Предложената директива би трябвало да премахне пречките на вътрешния пазар. Те сега съществуват поради различното законодателство в държавите членки. Достъпността на стоките, услугите и транспорта в момента куца. В Съюза може много да се направи по този въпрос. Знаем, че технологиите се развиват с много голяма скорост и е много важно да се вземат предвид тези нови технологии. Проблема обаче е, че производителите, когато изготвят нови продукти, много бързо и много лесно забравят за хората с увреждания. Целта на директивата не е да осложнява живота на различните производители. В същото време обаче хората с увреждания трябва да имат същите възможности да използват смартфони, телевизори, електронни книги и така нататък. Проблема е, че напредъка в технологиите води до все по-големи пречки пред хората с увреждания. И те се оказват в неизгодно положение. Ето защо директивата трябва да покрие голям набор от продукти и услуги, за да се гарантира в крайна сметка истинска достъпност. Аз мятам, че има възможност за подобрения, може да се внесат поправки в текста на проекто директивата. Аз мятам, че трябва да се включи, например, по-голям набор от продукти и услуги. Надявам се, че настоящата инициатива ще доведе до един солиден нормативен акт, който наистина допринесе за подобряването на живота на хората с увреждания. Трябва да се включат нови типове продукти, които определяме като интелигентни продукти, които разчитат на, на монитори на екрани, които би следвало да бъдат а, адаптирани за нуждите на хората с зрителни увреждания, например. Целта не е да осложняваме живота на когото и да било като производител. Не, ние искаме да има среда, която да е достъпна за всички. Естествено, трябва да се вземе предвид и съотношението между качество и цена и е, принципа по-голямо качество за по-малко е, пари. Аз ще внеса изменения и очаквам с нетърпение бъдещата ни работа. Благодаря, каза председателката. Някой друг иска ли да каже нещо? Марко Дзул. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика Наистина добра работа е свършена и това е изключително важна тема, темата за достъпността на лицата с функционални и други увреждания. така че да могат да се ползват от някои продукти и услуги, без да бъдат считани като хора втора категория. Тези мерки, които подобряват достъпността, ще дадат възможност на тези лица да имат достъп до продукти и услуги, като разширят и пазара. Инициативите за разглеждане на техническите критерии е, с оглед на тази достъпност трябва да бъдат подкрепени. Но трябва да, бъде, да внимаваме също така, така че е, да е, не е, се отежнят тези норми тези разпоредби и да ги направят неприложими. Също така трябва да имаме предвид и изискванията на средните и малки предприятия, за които тези мерки да не бъдат свързани с прекалено голяма тежест. Така че трябва да се а, подобри ситуацията по отношение на средните и малките предприятия, но и на микропредприятията, които да могат да понесат а, а, осъществяването на тези мерки. бюрократичните процедури трябва да бъдат демократизирани, облегчени, в интерес на потребителите. Още няколко съображения. Достъпността до продукти и услуги не трябва да бъде в ущърп на околната среда в най-общ план. Ако се предвиди и някое гише, което няма да е достъпно, а, трябва да се предвидят съответните мерки и готов съм да работя с докладчика по а, евентуалните изменения. Мулцумеск, Вики. Да бун început... Благодаря, Вики. Този текст за достъпността за продукти и услуги беше наистина необходим текст и това е видно още при представенето на мотивите, защо всички лица с увреждания, това са 120 милиона граждани. Подкрепям изложението на докладчика. Разбира се, че достъпността трябва да бъде завишена за всички. И по-специално достъпността на лицата с увреждания. Трябва да е, признаем, че отговорността по отношение на достъпността е а, е, споделена отговорност между Европейския съюз и държавите членки. Голяма а, е, част от законодателството в тази сфера е национална правомощие, национален прерогатив, но така или иначе този а, документ – трябва да увеличи достъпността, без да увеличава бюрокрацията. И то в закрила на потребителите. Имам предвид практическите аспекти. Тук се говори за отговорност на производителите, на износителите, но кой контролира дали това е така? И дали внесени от трети страни продукти са съобразени с всички наши изисквания за а, качество и безопасност. Тенденцията 2012-2016 година а, беше същата по отношение на вноса от трети страни на някои продукти. Това, което искам да кажа е как на практика а, ще се работи в тази посока без това да е в ущърп на потребителите. Има още какво да бъде подобрено в този документ. Това предложение на комисията. в тази материя. Um, to... Благодаря. И аз исках да добавя няколко бележки по това досие. Благодаря на докладчика за това, че полага толкова усилия. Всички искаме да има качествена промяна, що се отнася до достъпността. Аз съм работила по досиета, свързани с НЛФ и маркировката CE. Притесняваме факта, че се иска процеса за маркировките CE и NLF да се прехвърли към достъпността. Вие казахте, че ще има адаптиране, естествено. Но като цяло, ако трябва да се премине през процес, тук говоря за потребителите, с други думи да се гарантира един продукт преди той да бъде пуснат на пазара, това увеличава изключително много бюрокрацията, тежестта, преди да се пусне продукта на пазара. Това правим за предпазните каски, например. Правим това за спирачните устройства на сансьорите. Правим това за продукти, които могат да застрашат живота на човек, но не правим това за достъпността. Много хора казват, че не искат да се увеличава тежестта за малките компании. Аз не искам да се увеличава тя и за големите компании. Живеем в свят на бързо развиващи се технологии. Нещата много бързо се развиват. Телефоните, например, много се усъвършенстваха. Ако искате всяка услуга да се доказва, че е достъпна преди да бъде пусната на пазара, е, то ще се промени характера на иновациите и процеса на напускане на пазара. Затова ви моля всички вас да погледнете приложенията. В е, доклада, който ми беше даден, нямаше приложение, а там се крият подробностите, там се крие бюрокрацията. Аз не мисля, че този процес, който определяме като НЛФ, е правилният процес, е, що се отнася до достъпността. Това е моя инстинкт по въпроса. Моля ви, ако, ако наистина искате да няма допълнителна бюрокрация, ако искате наистина да има повече достъпни продукти на пазарите, нека този вид тежест да бъде премахната. Трябва, естествено, да се докаже съответствието преди да, да се пуска един продукт или услуга на пазара. Благодаря. И сега ще дам думата на Мортен за обобщение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за коментарите. Благодаря за любезните думи. Мисля, че като цяло сме единни, трябва да се намери равновесие. Равновесие между подобряването на условията и от друга страна желанието да няма тежест, излишна тежест за предприятията. Мисля, че вече пазара полага много усилия, за да подобри нещата, за да има иновации. Ако започна от казаното от председателката, мисля, че мога да потвърдя това, което вече казах. Не изпускам от поглед факта, че в приложение едно а, има много важни подробности. И трябва да внимаваме какви принципи залагаме и трябва да видим какви приоритети трябва да има. В своето предложение мисля, че ние трябва да гледаме повече на, на функциите, а не на техническата страна на въпрос. Когато става дума за описанието на, на, на продукта, мисля, че това отговаря и наказаното от председателката. Аз не изпускам от поглед това, което заявихте и мисля, че ние говорим по този въпрос. Няколко думи за CE е маркировката, тъй като тя беше спомената в някои изказвания. В началото казах няколко думи по този въпрос. Исках да разбера какви са вашите идеи. Може ли да има някакво ясно маркиране – е, не чух никой да прави добро предложение за това обаче каква точно да е маркировката. Имаме цяла гора от различни маркировки, що се отнася до различна информация за, за потребителите. Не виждам обаче да има конкретна маркировка или някакво а, е, конкретно предложение за, за нещо ново нещо много свързано с достъпността. Става дума за нови функции, които се предлагат и не може да се използва съществуваща маркировка. Мисля, че трябва ясно да кажем, че става дума и за сигурност. Ако някой път а, има продукти, които трябва да бъдат изтегляни от пазара, това се прави заради сигурността. Мисля, че тук общо взето сме на, на, една, е, на едно и също мнение. Мисля, че времето тече, много работа имаме с докладчиците в сянка и съм напълно убеден, че можем да създадем предложение, което да е добро и за гражданите, и потребителите, и за бизнеса. Благодаря. Uh, много благодаря. Следващата точка от дневния ред. Между другото, крайният срок за внасяне на изменения е 8 февруари. Страшно много изменения се внасят тези дни. Следващата точка от дневния ред е срещата с представителя на съвета, малтийския министр Кристиан Кардона. Ще направим кратка пауза.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 logistics are always interesting. Um, thank you very much, members, and well. Благодаря много на колегите. Нека да приветстваме доктор Кристиан Кардана, който е министър за економиката, инвестициите и малките предприятия. Е, на Малтийското председателство. Той е юрист по образование, нещо, което е много полезно, тъй като ние тук работим по законодателни текстове. Той също така е специалист в спедиция, в областта на е, правото, свързано с спедицията и е член на Малтийския парламент от две десетилетия, от 1996 година. Тоест има много богат опит. Да бил член на националния парламент на Малта по време на преговорите на Малта за присъединяването към Европейския съюз. Той е също така ръководител на отдела за отношение на неговата политическа партия с останалите партии в Малта. В а, техните приоритети Европейския съюз е, един от основ... е описан като основните активи на Малта и много от вас тук биха се съгласили днес, тъй като работим тук по единния пазар. Ще ви дадем думата за, ня... за уводни думи и след това ще ви бъдат зададени въпроси. За слушащите полски, моля, ползвайте канал 18, а пък за малтийски канал 17. Още няколко минути няма да има превод на полския канал, но след това полският ще излезе на 18 ти канал, а Малтийския на 17 ти канал. Благодаря много, госпожо председател. Радвам се, че имах честа вече да се срещна с вас още преди таз, е, това заседание на комисията. Поздравления за вашето преизбиране, както и за преизбирането на останалите заместни председатели на тази парламентарна комисия. Благодаря ви, че сте тук. Нека да направя няколко уводни думи народния си език. Госпожо Форд, уважаеми колеги. През последните 60 години Европейски Европа е модел за надежда, развитие, мир. И това е в резултат на визията на пионерите на европейския проект, които се бориха за своята идея за Европа в времена, когато имаше голям скептицизъм дали тя може да проработи. И ето Европейският съюз вече е факт. Ние сме най-малката държава членка и имаме честа и привилегията да председателстваме Европейския съюз, е, е, съвета на Европейския съюз в момента в момент, който е изключително важно гражданите да си дадат сметка за ползите от Европейския съюз. Това е и добра възможност да погледнем напред. Европа има нужда от нова двигателна сила и последните развития около Европейския съюз показват, че е необходимо Европа да се доближи до гражданите и добре е да ги информира за важните мерки, които се предприемат, за възможностите, които са на разположение, така че гражданите да могат да постигнат своите цели и мечти. Последните политически събития ни разтресоха и за това е крайно необходимо да сме близо до европейските граждани. Събитията от последната година разкра... разкладиха европейския проект из основи. Европа, Малта е твърдо решена да защитава европейския проект чрез своята работа в съвета и сътрудничество с Европейския парламент, за да може Европейския съюз да стане по-силен, още по-силен. Знаем, че имаме много амбициозни цели, разполагаме с много малко време, само 6 месеца. Знаем какви са ограниченията, но знаем добре какви са и силните ни страни. Възнамеряваме да работим в съвета като честен посредник, без тайни интереси, да работим с Европейския парламент в дух на откритост и сътрудничество. един министр, един заместник министр-председател, един лидер на опозицията при нас в Малта са бивши депутати в Европейския парламент. Нещо, което означава, че Малтийското председателство много добре знае как се работи в Европейския парламент и е готово да, сътрудничи, да сътрудничи за законодателна дейност в полза на европейските граждани. Основният приоритет на нашето председателство е гражданите да бъдат поставени в сърцевината на европейския проект. Посочили сме и приоритетите, свързани с иммиграцията, единния пазар – политиката в областта на добросъседството и морската политика, тъй като твърдо вярваме, че гражданите на Европа не се безпокоят без основание за някои от тези важни въпроси. Нека да се спра на някои елементи от работната ни програма, свързана с правомощите на вашата парламентарна комисия. Първо, председателството възнамерява да продължи да работи последователно а, след холандското и словашкото председателство по единния пазар. Единият пазар е един от основните приоритети на Малтийското председателство на този важен етап. Един етап, когато трябва да дадем на европейските граждани и на европейския бизнес вяра в европейския проект единният пазар е най-големият актив на Европейския съюз. Ако успеем заедно да развием пълния потенциал на единния пазар, ако успеем да развием дигиталния единен пазар, ще сме сложили вече гражданите в центъра на европейския проект. Трябва да помогнем за развитието на малките и средни предприятия и на бизнеса като цяло, да има по-добро развитие, по-добър економически растеж, повече иновации, да има по-добър достъп на гражданите и повече избор за тях на единия пазар. нещата са се променили значително в последно време. Масовото производство и и економите от мащаба се заместват като конкурентно предимство – от други предимства, като, технологич... Е, като тези свързани с технологичното развитие. И в областта на потребителите, транспорта и цифровата сфера трябва да се обърне особено внимание на премахването на бариерите на единия пазар. Все още има нелоялна конкуренция в някои области и не навсякъде има достатъчна равнопоставеност на пазара и лоялна конкуренция. А пък единия пазар е особено важен за бизнеса в Европа, който е изложен и на въздействието на международната търговия и на международните тенденции в търговията. По-настоящем се развиват множество реформи, множество законодателни действия и областта на услугите и цифровата економика са сред нашите важни приоритети. Твърдо вярваме, че засилването на цифровия единен пазар и премахването на бариерите пред единния пазар са от основно значение за развитие на економиката и за това ще направим всичко възможно да засилим единния пазар за ползата и на предприятията и бизнеса и на гражданите и потребителите. Възнамеряваме да стъпим, върху вече постигнатото от партньорите в тройката на председателствата и възнамеряваме да се придвижим напред по различните законодателни предложения, по които тече работата в момента и очакваме да работим в тясно сътрудничество с парламента по всички приоритети и инициативи, за да може да предоставим на гражданите бизнеса подходящите мерки в подходящия момент. Ще продължим да наблюдаваме приложението на е, стратегията за единния пазар и за единния цифров пазар. Ще има министерска дискусия по темата през май 2017 е, година на съвета по конкуренция. Това ще доведе до съответния принос на Европейския съвет през юни 2017 година – по отношение на е, стратегията за единния пазар. Председателството възнамерява да напредне по законодателни теми, свързани с стратегията за дигиталния единен пазар и за услугите се предполага да се напредне през октомври. В контекста на стратегията ще се даде превес на пакета за електронната търговия, да се, ще се вземат мерки в областта на геоблокирането. И тук искам да използвам възможността да благодаря на Словашкото председателство за сериозния труд, който положиха, за да се напредне по темата. От тук нататък очакваме напредъка по тристранните диалози с парламента. Парламентът ще... Председателството ще работи и по законодателството за защита в областта на за сътрудничество в областта на защитата на потребителите. Смятаме, че доверието на потребителите е от огромно значение. Това може да постигнем само с съответното правоприлагане. Затова за нас е много важно да се засилят всички инструменти на разположение на властите, гарантиращи защитата на потребителите, за да могат те да си сътрудничат и да работят и по трансгранични нарушения. Единият цифров пазар трябва да може да предоставя на гражданите повече избор, по-низки цени, но трябва да се защити и те, трябва да се защитят и техните права по възможно най-добър начин, за което очакваме да работим активно с парламента. Когато потребители имат абонамент за определена услуга и временно пребивават в друга държава членка, трябва да се намери начин те да имат достъп до тази електронна услуга и в съответната държава членка. Малтийското председателство ще се придвижи напред и по реформата на авторските права. Нещо, което споменах и в комисията по правни въпроси миналата седмица. Друг важен въпрос, който ще отполза и за а, потребителите и за търговците е предложението за договорите за доставка на дигитално съдържание, по което възнамеряваме да напреднем и да имаме добри резултати а, след 6 месеца. Възнамеряваме да работим и по продажбата на стоки по интернет и от разстояние. За съжаление, не е отбелязан напредък по предложението за безопасност за безопасността на потребителските продукти и по-конкретно, що се отнася до задължителното етикетиране на страната на происход. Има разделение между държавите членки и позициите са много твърди. Предложения, които могат да доведат до приемлив компромис, са добре дошли и същевременно е ясно, че няма как да подхождаме с прекомерна амбиция в тази трудна ситуация. Съветът ще разговаря с Комисията по вътрешния пазар и по отношение на предложението за одобрение на типа и наблюдение на пазара на моторните превозни средства. Всичко това е тясно свързано с скандал, с скандал, известен като Дизелгейт, който шокира обществото. Самият факт, че държавите членки трудно се справят с задачата си да ограничават подобни практики, показва, че е необходимо да се действа на европейско равнище. Най-добре е да продължим да работим целенасочено, а не да губим време в взаимни обвинения. Затова комисията, съветът и парламентът трябва да направят всичко възможно да се напредне по онези регламенти и директиви, които с такъв ентусиазъм разработваме, за да защитим гражданите. Преговорите вече започнаха при холандското председателство, продължиха през времето на словашкото председателство, тук нататък съветът трябва да излезе с крайната си позиция. Възнамеряваме да фасилитираме този проект. Е, процесът за одобрение на типа трябва да бъде променен. Трябва да има форум за обмен на информация, за да се помогне на властите да се погрежат, да се спазват всички правни норми. Това ще се обсъди след няколко седмици през феврари. В парламента от страна Дания Болтон и Катрин Ван Бренд се, се работи по предложението за торовете. Надяваме се, че ще се постигне възможно най-добро равновесие между здравето на потребителите и интересите на селското стопанство. Освен това, вземе предвид плановете на Европейската комисия за стратегията за единия пазар и наскоро излезлия пакет за услугите. От доста време чакаме този пакет. Това е една от най-важните области, в която единият пазар трябва да продължи да се развива, за да може да достигне да достигне пълния си потенциал услугите. И въпреки е, приемането на директивата за услугите, все още има някои бариери. Доставчиците на услуги в Европа се сблъскат с твърде много пречки в Европейския съюз. Доставчиците на услуги трябва също да имат възможност да предоставят услугите си и трансгранично, без да се сблъскват с неоснователни или непропорционални изисквания. И в този контекст и от гледна точка на засилването на единния пазар за услугите, Малтийското председателство очаква да продължи да работи по дискусията върху законодателните инициативи по този пакет. По пакета електронна карта и новите две предложения – там целта е да се опростят административните процедури и да се премахнат допълнителните пречки пред доставчите на услуги в онези отрасли, където на подобна инициатива ще донесе, до, ще донесе възможно най-много ползи за съответния отрасъл. Целта е да напреднем чрез намаляване на административната тежест и националните компетентни органи по-добре да реагират на потребностите на онези, които а, доставят и потребяват услуги. Крайно време е да се премахнат бариерите пред постоянното предоставяне на услуги и предоставянето им трансгранично. Доставчиците на услуги трябва да могат да се възползват изцяло от потенциала на единния пазар, особено като вземем предвид новия климат в международен план, вземайки предвид развитията на международната сцена. За това нашето председателство възнамерява да положи специална, специални усилия по отношение на услугите и информацията подавана за услуги. Необходимо е да се работи по националните правила, ограничаващи правото на отчредяване на такива доставчици на услуги. Необходимо е новите мерки да бъдат недискриминационни, пропорционални и насочени към защитата на обществения интерес. Предложената модифицирана система възнамерява да доведе до единно приложение на европейските правила. Председателството благодари на Европейския парламент за неговия принос за задълбочаването на процедурата за подаване на сигнали във връзка с услуги. вашата комисия, Комисията по вътрешен пазар, работи много активно по темата, взема предвид заключенията на съвета от февруари 2015 година, в които се подчертава необходимостта държавите членки да подават информация за всички нови изисквания, налагани върху услугите и доставчиците на услуги. Необходимо е да се погрижим за свободното движение на хора и услуги. Това е от полза и на малките и средни предприятия и на работещите в различни професии. За тази цел е необходимо да насърчим взаимното признаване на квалификациите. Необходимо е да се приложи обаче тест за пропорционалност преди да се включи този елемент към пакета. Малтийското председателство възнамерява да работи активно, за да се напредне и по тази тема. Очакваме да бъдат публикувани останалите предложения, така наречения комбиниран пакет, и възнамерява да стартира дебата за законодателните инициативи по този пакет. Също така възнамерява да започне дискусии по актуализирането на СОВИД и на единния дигитален портал. Ще има форум за единния пазар в Малта. На 19 юли тази година Европейската комисия и мотийското председателство ще си сътрудничат а, с Европейския парламент и различни заинтересовани лица, за да се съберем на този форум и да организираме нещата така, че да се създаде максимална двигателна сила за развитие на единния пазар в тази област. Това ще е конференция на заинтересовани лица на изключително високо равнище, за да се работи за малките и средни предприятия, за новосъздадените предприятия, за предприятията, опитващи се да се разраснат. Ще има различни семинари, е, в рамките на тази конференция и техните заключения ще бъдат представени в пленарна зала. Уважаеми госпожо председател, госпожо Форд, уважаеми колеги, действително амбициозни са нашите цели и за нас е привилегия да сме председатели на Европейския съвет, а, в момент в който законодателната дейност е толкова амбициозна и има за цел да даде силен на напред на, за най-важния ни актив – единния европейски пазар. Разбира се, не можем да постигнем това сами – Очакваме да си сътрудничим добре с всички държави членки, с Европейската комисия, с вас, уважаеми колеги в Европейския парламент, за да може да постигнем целите, като се занимаем най-вече с онези неща, които са от значение за европейските граждани. Благодаря. Благодаря, господин министр. Благодаря за това, че поставихте ударението върху гражданите и потребителите. Обикновено започваме с координаторите. Разбирам, че някои колеги са тук вместо координаторите. Първо ще се изкаже Роберта Мецола, след това Марлене Мици и след това ще преминем към Екаре и Алде. Роберта Мецола. Благодаря, госпожо председател, господин министр Кардона, благодаря за презентацията. Първо, относно превозвачите и ограниченията за действие за някои оператори в Малта. Доколкото знам, Малта трябва да има либерализиран пазар, в същото време има информация, че има забрана за някои оператори да действат. Е, смятате ли, че е, митницата не трябва да има право на глас върху това какви стоки преминават през Европейския съюз? Приемливо ли е това положение. Какво смятате относно либерализацията на горивата? Смятате ли, че нашата страна трябва да се съобрази с член 37 относно функционирането на Европейския съюз? Митниците. Доклада на Кая Калас. Говорим за хармонизиране на нарушенията, свързани с митническите процедури. Какво смятате вие? Вие сте председател на съвета в момента. И накрая трябва да съм откровена. Тази седмица Малта падна много надолу в класацията на корумпираните страни. Вие лично Защитавате в продължение на месеци председателя на Европейския енергиен съвет, който е замесен в съмнителни финансови сделки. Какво ще направите, за да гарантирате, че ще работим срещу корупцията в нашата страна, тъй като целият свят ни гледа и целият свят гледа вас? Какво ще направите? Госпожа Мици, важни бяха вашите изказвания. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на министър Кардона за тази толкова интересна презентация. Тя беше изключително подробна и говори за приоритетите и за плановете на е, Малтийското председателство. Нямам никакви съмнения, че вашето министерство и вашето председателство, естествено, ще работят за това да се решат проблемите на малките и средните предприятия. За тях казваме, че са гръбнака на европейската економика. Има сериозни предизвикателства за МСП на единния пазар. Мотото на Малтийското председателство е е, да се даде отново ход на Европейския съюз. Съответно поставят ударението върху хората. Хората се чувстват е, много далеч от е, Брюксел и не чувстват, че взимат участие в нашите решения. Имам два много прости въпроса. Повече от когато и да било, трябва да създадем необходимата среда за действие на МСП и за предприемачите, създаващите работни места. Това трябва да стане чрез премахването на пречките и чрез достъпа до финансиране. Чрез намиране на необходимите умения, освен това. Кажете нещо по-конкретно за това, как възнамерявате да подобрите финансовата подкрепа за МСП. На второ място относно таксите за роуминг гласувахме те да бъдат премахнати. Мисля, че Европа трябва да демонстрира, че може да изпълнява обещанията си, поети пред гражданите. Като говорим за обещания, трябва да споменем премахването на роуминга като феномен през юни 2017 година. Пазара на роуминг на Едро е достатъчно развит, за да се позволи премахването на роуминга на дребно, да, да се премахнат а, таваните. А, ще положите ли всички усилия това да стане до юни 2017, защото не се прави достатъчно според мен в тази връзка. Благодаря, Дан Долтън. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин министър. Много се радваме, че Малта сега пое председателството. Желаем ви всичко най-добро. Ще работим в сътрудничество с вас, за да може нашето председателство, т.е. вашето председателство, да се превърне в успешна инициатива. Аз искам да поговоря за типовото одобрение. Кажете какво точно ще се направи в съвета и в какви срокове по този въпрос. Ние ще бъдем готови съвсем скоро. Какво ще стане с преговорите? Като цяло съвета работи по-бавно по този въпрос. Цяла година вече мина от предложението на комисията. Ние искаме да се работи по-бързо. Освен това, кажете малко повече за това какви са основните препани камъни в съвета. Много говорим в парламента относно една евентуална агенция – в съвета има ли желание да се създаде такава агенция за надзор на пазара? Радвам се, че поставяте ударението върху цифровия единен пазар. Той е изключително важен. Готови сме да работим с вас, когато вие станете готови. Лично аз проявявам интерес с, а, например, по отношение на преносимостта. Аз искам, например, да гледам крикет от Австралия, но имам сериозни проблеми. На следващо място, по-добрата регулация и онова, което вие казахте. Искам да препоръчам на вашето внимание нашия доклад за нетарифните бариери. Там се прави подробна оценка на пречките, които съществуват на единния пазар. Изброяват се подробно тези пречки. Има възможност за действие, но трябва държавите членки да проявят охота за действие. Много приоритети имате, много работа ви предстои, само че всяко едно председателство не е с е, неограничено пространство за маневриране. Аз е, бих искал да ви приканя да определите е, конкретни приоритети и пък ние ще ви помагаме и се надяваме, че ще работим с необходимата амбиция. Дита Харанзова. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, благодаря за това, че дойдохте и благодаря за това, че не казахте окоръжаващи неща. С много неща сте се захванали. Искам да кажа, че ние в нашата група ще ви подкрепяме за постигане на конкретни резултати, защото много често имаме стратегии и цели, обаче не винаги делата отговарят на думите. Съгласна съм с вашите приоритети относно цифровия единен пазар. Ще повдигна три въпроса, които вие не споменахте. На първо, нещо, на първо място нещо, което е много близо до сърцето ми, е, прехвърлянето на превозни средства и регламента. В началото на октомври нашата комисия ви изпрати писмо – Жалко е, че още не сме получили отговор от ваша страна. Надявам се, че днес ще ни изненадате приятно и ще ни кажете, че сте готов да работите много бързо, за да се решат проблемите на гражданите. На второ място Европейския акт или закон за достъпност. Току-що говорихме по този въпрос в нашата комисия. Опитваме се тук да се придвижим бързо напред. Надявам се, че ще можем да разчитаме на вашата подкрепа и се надявам, че сте готови да участвате в съвместните ни действия. Защото ако има нещо, в което да изоставаме сериозно, това е отношението ни към хората с увреждания в Европа. И накрая, но не и на последно място по значение, и с малко по-положителен тон. Радвам се, че говорите за кодекс за далеко съобщителните услуги, за телекомите, говорите и за аспекта свързан с потребителите. Надявам се, че в дух на компромис ще постигнем желаното максимално бързо. Благодаря, господин министр, и ви желая всичко най-добро. Сега ще прочетем едната на другите желаящи да се изкажат. Започвам с Анна Мария Кораца Билд и след това всички останали. Благодаря, Вики. Господин министър, добре дошъл. Всъщност слушах подобния структуриран диалог в а, една друга комисия, където трябваше да представлявам своята група. Извинете, че закъснях. Имам едно послание към вас. Моля най-голям ваш приоритет да бъде единния пазар, защото всеки го взима за даденост, но той е изключително важен. И никога няма да решим проблема с миграцията, ако нямаме работни места, растеж и така нататък. Интегрирането, завършването, доброто функциониране на единния пазар е ключа към един по-силен Европейски съюз, който да създава работни места. Има обаче държави членки, както каза Дита, които не желаят да сътрудничат. Е, на много съвети, включително на съвета по конкурентоспособност, ще се говори за единния пазар. Това ще бъде през май, ако не се лъжа. Трябва да демонстрирате лидерство. За мен има три въпроса, които са най-важни. Аз няма да споменавам по-добрата регулация и по-малкото бюрокрация, това е ясно. Няма да споменавам и иновациите. На първо място пакета за услугите. Имаме проблеми с електронната карта, с процедурата по нотифициране и теста за съразмерно за регулираните професии? Какво ще направите в тази връзка? Ще приоритизирате ли? Какво очаквате да постигнете? Директивата за услугите още не е приложена в пълна степен и това представлява сериозна пречка пред работните места. На второ място цифровия единен пазар. Сигурен съм, че вече сте казал какво точно трябва да се направи по отношение на различното законодателство, за да може да има наистина един цялостен, интегриран, свободен интернет. Само можем да спечелим, ако създадем равнопоставеност за нашите дружества. Не трябва да има протекционизъм спрямо участници от трети държави. И накрая имаме нужда от пълна хармонизация на правата на потребителите, независимо дали говорим за физически права или права в цифровата а, сфера. Какво мислите по този въпрос? Има още петима оратори, нека да преминем през тях и след това. Никола Данти. Благодаря, госпожо председател. Поздравления господин министре, за тази амбициозна програма, която ни изложихте. И всъщност ние имаме вече впечатление от вашия министр-председател, който беше в Страсбург и вие поемате председателството по средата на мандата на парламента в един много важен момент, в който ще търсим споразумения по важни теми. И така, вътрешния пазар е в центъра на вашите приоритети, не защото сте тук сред нас, нашата комисия, това е една от избраните от вас теми. И ще направим от наша страна всичко възможно, за да превърнем в реалност този ваш приоритет. Съветът играе важна роля и всъщност винаги там възникват проблеми, а не при нас. Припомнихте въпроса за достъпността, а, до стоките и услугите и ако Малта успее да постигне компромис в съвета, това наистина ще е много важна стъпка напред. Многократно ние сме се изказвали по този важен текст И още нещо, което вие не споменахте във вашето изказване. Фактът, че парламента а, много а, кратно е а, подчертал, подчертавал а, значението а, на неземеделските продукти с а, гарантирано казание за происход, държавите членки и комисията могат да постигнат споразумение. Няма да се спирам на другите въпроси, пакета далеко съобщенията, преносимостта и други. И всъщност именно сега в рамките на вашето председателство е, ще се преразгледа плана Юнкер и а, е, ще се настоява за допълнителни средства за средните и малки предприятия. А, така че вашето председателство ще играе важна роля а, е, за това този план да а, изиграе

че е, вътрешния пазар е в центъра на а, вашата програма. А, колегата Далта зададе а, въпрос а, в тази посока. Ако съветът продължава, а, който сега вие председателствате, продължава да отказва създаването на агенция, но е важно да се намери компромис по този въпрос. Радвам се, че поздравихте нашата комисия. Но след като беше внесен предложението за директивата за услугите и 10 години след приемането на тази директива се появиха нови пречки. Комисията внесе нови предложения. Какво може да направи съветът? Така че единия пазар на услугите да бъде по-прозрачен. а, тъй като тук става дума за човешкия фактор, а, това е изключително важен въпрос. А, как ще предвижите този пакет? Благодаря Мария Грапини. Мария Грапини. Шединта... Благодаря, госпожо председател. Господин министр, бих искала да добавя въпрос е, към тези, които зададоха колегите. Напълно съм е, съгласна с е, развитието на средните и малки предприятия, но всички, които ви предхождаха като председателстващи, са подчертавали подкрепата си на тези предприятия, но на практика не виждаме много резултати от такава дейност. А, така че въпросът ми е следният. А, какво е виждането ви а, за а, критериите, така че и а, тези предприятия да имат достъп а, до тях? Е, 6 месеца е вашето председателство, срокът не е по-дълъг, така че не можем да очакваме много конкретни резултати, но смятате ли, че в тези търговски споразумения, като сета, се определят такива изисквания, които да не доведат до ликвидирането на предприятия на работни места. Защото липсата на хармонизация е сериозен проблем. И частни органи за решаване на споровете, това също е важен проблем. Благодаря, Кая Калас. Благодаря. Аз съм от Естония и много ме вълнува какво ще постигнете в рамките на вашето председателство. Ние сме след вас, онова, което не успеете да направите, ще трябва ние да го довършваме. Споменахте в изказването си правилата относно потребителите. Казахте за единния подход. В същото време обаче имаме различни досиета на масата на съвета. Там се говори за единен подход. Говорим за укрепване на митническия кодекс. Искам да спомена един доклад, който приехме в парламента, посветен на нарушенията и санкциите в рамките на, на митниците и митническите е, услуги. До сега съвета не е направил нищо и председателството носи пряка отговорност да се направи нещо. Ще ни обещаете ли, че нещо ще се постигне? И накрая Имаме също тревоги а, относно корупцията. Искам да разбера какво вашето председателство ще направи в тази връзка. Благодаря. Олга Саналова. Добре е дошъл, господин министър. Аз съм докладчик по едно от предложенията, за което и вие говорихте – Надявам се, че ще работим в тясно сътрудничество. Става дума за е, регламента за органите за наблюдение, що се отнася до защитата на потребителите. Мисля, че това предложение може да допринесе за единния пазар. Благодарение на него могат да се създадат справедливи условия, по силата на които потребителите наистина да бъдат защитени и да се подсили доверието в а, единния пазар. Вече беше казано, че той е много важен. Аз съм готова да работя в сътрудничество с вас. Словашкото председателство много постигна. По време на заседанието през феврари ще приемете общ подход. Искам да кажа, че ние в парламента ще работим за постигане на споразумение между двете институции. На следващо място онова, което спомена Дита Харанзова – Европейския акт за достъпност. Една година мина от внасянето на предложението на комисията и аз мисля, че нашите две институции трябва да работят по-активно по този въпрос. Какви са вашите планове в тази връзка? Благодаря и аз ще направя един коментар от свое име. Господин министър, мисля, че когато говорим за ползата от търговията, този разговор се провежда в обстановка, която не сме виждали до сега. Фундаменталният въпрос е следния. Трябва ли да разчитаме на търговията за просперитет в света или трябва да се върнем към протекционизма? Този дебат се води навсякъде по света. Разговарях с много хора, в моята страна и не само. И те ми казаха, че трябва полза от търговията да има за всички. Защо премахваме пречките пред търговията? За да намалим разходите, за да дадем повече избор за потребителите, да дадем възможност за иновации, за новопрохождащи компании, да насърчаваме креативността, затова въпросът ми към вас е следния. Как да накараме хората да осъзнаят, че от единния пазар има полза, от достъпа до чуждите пазари има полза? На второ място, какво да правим, когато нещата се объркат? Казваме на потребителите, че има ползи, обаче някой път нещата се объркват и виждаме, че потребителите стават недоволни. А Радвам се, че говорите за типово одобрение, за решаване на бъркотията в автомобилната индустрия. Как обаче да си сътрудничат държавите членки? Какво да кажем за фалшивите, за подвеждащите сайтове? Хора в Великобритания ми казват, че единния пазар и търговията на този единен пазар за услуги не работят както трябва. Мисля, че можем да ви помогнем за пакета за услугите, за електронната карта, да се излезе от задънената улица. Е, моля ви, е, разберете, има практически способи, чрез които да се е, направи нещо за, за единия пазар на услугите. Освен това, услугите трябва да са приспособени към цифровата епоха. Една от големите пречки пред търговията в цифровата среда е така наречената локализация на данни. И тук говоря за всичко, което е свързано с някакъв вид заграбване в кавички на данни, включително и клинични изпитания. Надявам се, че в съвета ще бъдете малко по-категорични, защото разочарованието е голямо. Значи, грижете се за потребителите, за голямата картина, предприемайте действия, когато е необходимо. В сферата на услугите и в сферата на цифровизацията приоритетите трябва да бъдат изпълнени. И накрая, моите сънародници чувстват Малта много близко до, до сърцето си. Връзките датират от много години. Има обаче един въпрос, свързан с Малта, който тревожи и дразни много британци. По този въпрос получавам стотици писма всяка пролет. Господин министър, спрете да стреляте по птици през пролетта. Не се смейте, ами спрете. Не го правете поне докато а, във ваши ръце е председателството на съвета. Благодаря. Um, Благодаря, госпожа председател. Ще отговоря, разбира се. Ще реагирам на направените коментари във връзка с въпросите, свързани с правомощията на тази парламентарна комисия. Ще предам казаното от вас на колегите си в Малта. Мисля, че и в този отрасъл сме направили много, предвижили сме се напред в правилната посока, движили сме се към постигане на равновесие. Сега представляваме е, съвета в качеството си на председателство. Тъй като и по тази причина не е подходящо да се спра на въпросите от национално естество, свързани с Малта. Уверявам ви, че ще вземем преди всички въпроси и ти от депутатите. Ще започна ем, с коментари към казаното от председателката, както и от госпожа Корацаби, от заместник председателка която повдигна въпроса за стратегията за единия пазар. Това, както вече казах, е основният актив на Европейския съюз, основният инструмент за създаване на работни места, за създаване на економически растеж. Въпросът е какво се случва сега на международната сцена след Брекзит, след Тръмп, след подписаните от Тръмп заповеди е, в последните дни. Ами, за мен нашата реакция трябва да е още по-голямо съсредоточаване върху единния пазар, задълбочаването му, особено в цифровата област, в областта на услугите, които ам, са причината председателството да отбелязва този отрасъл като основен приоритет. Разбира се, няма да откриваме топлата вода. Ще се опрем на резултатите постигнати вече от Холандия, от Словашкото председателство и по-конкретно върху заключението на съвета по стратегията за единния пазар, прияти преди близо година. Ще вземем предвид дебата за политиката за състоянието на стратегията за единния пазар една година след нейното приемане на съвета за сигурност на последния ноември. По-конкретно – ще продължим да работим за приложението на стратегията за единния пазар и, както заместник председателя подчертава, е, ще има министерска дискусия на съвета по конкурентоспособност през май, нещо, което трябва да служи за основа за съответните заключения на съвета през юни 2017 година. Единният пазар, разбира се, е област, по която се работи в, в няколко насоки и има няколко пакета законодателни текстове. Един от тях е свързан с услугите и без да се вземат обществените и държавни услуги, услугите вече са 70% от БВП на Европейския съюз и за това те са основен приоритет за нашето председателство. Започваме да разглеждаме при предложенията още днес. Ще работим целенасочено по различните елементи на пакета, особено що се отнася до е, въпросите, повдигнати от много колеги за директивата за подаване на информация. Ще работим конструктивно с Европейския парламент, за да може да постигнем ранно споразумение, раз, на ранен етап между законодателните власти. Основните елементи на единия пазар включват свободата на придвижване на хора и услуги, както и малките и средни предприятия, които могат да се възползват от земното признаване на професионални квалификации, както могат да го направят и самите притежаващи такива квалификации. И това е тема, която, по която ще продължим да работим. Това е част от пакета за услугите. В тази връзка председателството очаква да започнат разговорите, за да може да се положи добра за работата на естонското председателство. Един дигитален пазар, както и дигиталните договори. Заме... Обръщам се към заместник председателката. Както знаете, съвета се обърна особено внимание на разглеждането на пакета за дигиталното съдържание и колегите ни от е, съвета по правосъдие и вътрешни работи обсъдиха политиката в три области. Е, дигитално съдържание включено в други страници, след това други данни и е, накрая целта между баланса между обективните и необективни критерии за съответствие. Ясно е, че има много работа, която трябва да се свърши. Не на нашето равнище, на техническо равнище. Но сме амбициозни и целта ние да имаме е, един общ подход по тази тема и това трябва да стане до края на нашето председателство. Ще се опитаме да напреднем и по предложението за продажба на стоки. Очакваме то да се разшири и до стоките, които се предлагат извън интернет. Разговорите в съвета и в Европейския парламент са с подобна насоченост. Внимателно следим работата ви тук, във вашата комисия и в комисията по правни въпроси. И се надявам, че работата по тези теми по време на нашето председателство може да помогне да достигнем до едно първо четене в Европейския парламент. Госпожа Мецола и госпожа Калас споменаха въпросите за митниците, нарушенията, санкциите и хармонизацията. Няма да се занимая с въпроси, които са свързани с работата на местното самоуправление. Аз разбира се си имам мнение по въпроса, в качеството си на министър на економиката, но няма да го споделям тук. Разбира се, мога да говоря за местните въпроси в Малта извън днешния ни контекст. Но а, искам да кажа, че това е особено чувствителна тема а, за съвета. И по-конкретно става дума за правното основание, за приложното поле, за въпроса за за строгата отговорност и за методологията, която трябва да се използва за изчислението на финансовите санкции. Шансовете да се постигне споразумение в близко бъдеще изглеждат сравнително ограничени, тъй като много държави членки са се обърнали към комисията и на министерско равнище са я призовали да оттегли предложението. Съветът възнамерява да продължи работа по темата и най-вероятно ще изготви проект за компромисен текст. Госпожа Мици, госпожа Грамици, Грапини. И господин Данте посочиха достъпа до финанси на малките и средни предприятия. Аз съм министър от 4 години и съм бил на всички, на почти всички съвети, на всичките информати и на всички тях сме говорили за малките и средни предприятия. Подобряването на екосистемата за нововъзникващи предприятия, както и предприятия, опитващи се да се разраснат, е един от приоритетите на Малтийското председателство. Традиционно достъпът до финанси а, предлага условия, които на този етап не са достатъчни. Необходими са альтернативни методи. И така ще обсъдим различни видове а, альтернативно финансиране и стимули включително и на неформалните съвети, които ще се проведат в Малта през следващите месеци. Ще продължим да настояваме и за модули, които сме приели, е, да кажем, у нас, като, семе... като а, е, закона за семейния бизнес. А, такива мерки не съществуват на европейско равнище. Що се отнася до роуминга и до преразглеждането на пазара на роуминга на Едро. Бе стигнато до заключение, че е необходимо да се преустанови прилагането на такси за роуминг в Европейския съюз до юни 2017 година. За да стане това, със законодателите трябва да се договорят по регламента за цените за роминг на Едро до края на февруари, т.е. имаме съвсем малко време. Темата е изключително важна. Първият тристранен диалог бе проведен на 14 декември миналата година, следващият ще е след е, бе проведен преди няколко дена. Благодарим на Европейския парламент за конструктивното му участие и се надяваме възможно най-бързо да приключим работата по темата. Надяваме се двете институции да работят бързо по бър... формалното приемане на регламента, за да може действително да се сложи край на роуминга е, на... в началото на юни тази година по въпросите на господин Шваб за наблението на пазара, за агенциите. Вземам предвид вашите предложения, но предпочитам да се спра на позицията на Малтийското председателство. Надявам се, че ще получим мандат да започнем преговори с Европейския парламент в момента, в който приемете доклада. Надявам се, че ще можем да разгледаме този доклад в подробности и целта ни ще е текста, по който в съвета се работи вече, да включи в максимална степен позициите на членовете на Европейския парламент. Мисля, че и двете институции а, имат за цел да се приеме силна правна рамка, за да се гарантира правилно приложение на процедурите и добро наблюдение на пазара. Що се отнася до прехвърлянето на регистрацията на моторни и превозни средства? Въпрос зададен от госпожа Харанцева. Има важни въпроси, свързани с това предложение. Председателството по настоящем разглежда възможностите да се постигне компромис, който да помогне европейските граждани да бъдат освободени от задължението да пререгистрират автомобилите си и се подчертава, че има някои важни въпроси, да кажем въпроси, свързани с фискалните задължения. До тук не е намерен лесен компромис. И задачата не е лесна. От друга страна, правният акт за достъпност съдържа доста сложни правни теми, които изискват експертиза от няколко области, както и широки консултации и координация на работата с държавите членки. По време на възоснова на постигнатото от холандското и словешкото председателство, започваме да работим по предложение, без да се променят основните насоки на съществуващото. Целта е просто текстът да стане по-ясен. Държавите членки още не са приключили работата по своите позиции и разработили сме докладчик заедно с Словашкото председател, въпросник, заедно с Словашкото председателство, който ще събере информация от държавите членки и се надяваме, че така ще можем да постигнем яснота в позицията на съвета. За нас сътрудничеството с Европейския парламент – е от огромно значение за напредъка по процедурата, особено вземайки предвид ползите, които могат да се извлекат и за двете страни от редовното сътрудничество и най-вече обменът на идеи за това как могат да се решат някои от сложностите. Друг въпрос, повдигнат от господин Данте, беше въпросът за пакета за наблюдение на пазара. В съвета има разделение по въпроса за задължителното, задължителната маркировка за происход на на потребителските продукти. Доста е сложна темата. Голямо е разделението по знака Made in призоваваме да се деблокират преговорите, но ако няма нови развития, не е ясно как може да се постигне компромис в съвета. На последното заседание в съвета комисията посочи, че при положение, че няма промяна в позициите на държавите членки, комисията не може да направи нищо повече. Съветът обаче насърчава комисията да разработи нови идеи, за да може да деблокира а, напредъка по тази важна тема. Геоблокирането е въпрос повдигнат от госпожа Грапини и задълбочаването на единния пазар да, то е много важно за нашето председателство. Новото предложение за геоблокирането е важна стъпка, която ще помогне на потребителите да пазаруват по интернет а, в, а, от други страни, така както го правят от своята страна. Съветът стигна до договореност за общия подход по словашкото председателство. Сега матийското председателство очаква да се започнат формални преговори с Европейския парламент по темата. Надяваме се да постигнем споразумение, така че всеки един потребител в Европейския съюз да бъде третиран по еднакъв начин във връзка с предоставянето на услуги онлайн и офлайн, за да може действително да говорим за един цифрон пазар. И накрая защитата на потребителите за нас. Това е приоритет Целта ни е да се засили единният пазар и да се даде повече власт на потребителите, когато те пазаруват да трансгранично и за тази цел трябва да се задълбочи сътрудничеството между националните органи и работещи в, работещи в областта на защитата на потребителите. Целта е да се гарантира е, равно третиране на всички потребители в Европейския съюз – при потреблението на услуги по интернет или офлайн. Матийското председателство е твърдо ангажирано да продължи да работи по темата, както и по всички останали а, въпроси важни за Европейския парламент. Очакваме да работим добре, да си сътрудничим добре с вас. Целта е не само да си свършим работата като председателство, а и действително да доближим Европейския съюз до гражданите. Благодаря. Отлично, господин министр. Ще продължим да работим по тази тема. Действително. Малта си върши работата добре и много се натъжавам, когато получа имейли от своите избиратели за този въпрос, тъй като знам, че работите сериозно. Много се радвам, че вземате предвид защитата на потребителите на единния пазар и начина по който можем да работим заедно. Радвам се, че за вас това са приоритети и успех през следващите 6 месеца. Надявам се, че ще се виждаме често.